Bonjour, je vous, je vous prie de prendre vos places. Добър ден, ако обичате, заемете местата си. Е, Bonjour, je vous propose de commencer. Добър ден отново. Предлагам да започнем. Като начало Поздравяваме с добре дошли представители на Комисията по селско стопанство на Бундестага, след като веднага преминаваме към днешния ни дневен ред. Приемане на дневния ред е първата точка. Ако няма бележки, го приемаме. Нашият езиков режим е пълен днес. Това е от моя страна бележка. Втора точка сега от дневния ред. Одобрение на протокола на заседанието от 3, 4 и 10 май. Ако няма бележки до края на заседанието, ще счетем за приети тези протоколи. Също така ви информирам, че сме излъчвани в момента пряко по интернет. Минаваме към гласуване, а именно доклада на Жозе Бове за справедливи цени справедливи доходи на земеделските производители, по-добро функционираща верига на предлагането на храни в Европа. Има предложени 16 компромисни изменения. Господин Бове, искате ли да вземете думата за пояснение преди вота? Да, благодаря ви, господин председател, че ми давате възможност да взема отношение. Най-напред искам да започна с благодарности и да ви поясня, че в продължение на месеци говорихме, обсъждахме, преговаряхме, преди да преминем към конкретна редакционна работа по доклада. Важното бе в случая, че успе успяхме да стигнем до компромисни изменения и това бе плод на на съвместна работа. Така именно стигнахме до 17-те компромисни изменения. Благодаря на всички за положените усилия. За съжаление, обаче тези компромисни изменения ще се гласуват по-отделно. Това беше именно целта да избегнем отделното гласуване и да тръгнем на амблок гласуване на компромисните изменения, за да може да улесним работата си. Това е всъщност смисълът на компромисните изменения. Но, така или иначе, има резултати, конкретни такива, можем да преминем към гласуване и позволете да отбележа колко е важен този наш положен труд за бъдещото развитие и реформа на ОСП. Този доклад очертава една по-изчистена логика в развитие на хранителната верига от селските стопани до големите супермаркети. Това, разбира се, съдържа положителни елементи, които ще подсилят прозрачността и познаваемостта на правилата по които се развива сълскостопанското производство и много, неговото пласиране до консуматора. Освен това ще даде е, нови идеи за селскостопанско развитие и за, селско и за развитие на селските региони, не само на селските стопани, а и на всички работещи в областта на селското развитие. Благодаря отново на всички. Благодаря. Сега минаваме към гласуването. Първо изменение. Кой е за? Qui est контра? Против? Абстенсион? Въздържали се? Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо за. Против въздържали се. Електронна проверка, ако обичате, за осмо изменение. Начало на гласуването. Le vote est Край на гласуването. Ah, la carte, la carte, la carte. C'est pas grave s'il fallait voter contre. Нищо не се притеснявайте, ако не сте успял да гласувате в началото, отбелязахме ви. Продължаваме. Monsieur Ослинг, vous avez la parole. Господин Ослинг, имате думата. Проблем техник? Техническо затруднение срещате. Добре, сега всичко трябва да е наред. Минаваме отново към гласуване на 8 изменение. Начало. Okay. Okay. Край. Приема се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Левото е увер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало на електронното гласуване по 14-то изменение. Le vote Край на гласуването. Приема се. 15 за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 75 За, против, въздържали се, отхвърля се. 40 За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 1 с устно изменение на господин Алвес. Заповядайте. É só para precisar com a palavra preço. Само да ви уточня, че думата цена вече фигурираше в споразумението, до което стигнахме, но в крайния вариант, до който стигнахме пак уж същите, някак си пропуснахме тази дума. Това исках да кажа. Ки е За. против, въздържали се, приема се. 50-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сенконтлокия. 53-то кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 54-то за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 71 за, против, въздържали се, приема се. 73 то за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. Имко. Изменение номер 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 11 на комисията Енви. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 3. Разделно гласуване в три части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и седмо. Изменение с устно изменение. Господин Алвес, отново е ваш ред é para um, colocar a palavra urges the Commission to propose the establishment of. Да, искам да допълним и да включим думите иска се от комисията да предложи и така нататък. Абстенсион. За, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 на комисията ИМКО. За, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно, из... компромисно изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се. Проверка. Гласуваме по 114. то Начало на гласуването. Е, e. Има един, който гласува в повече от Народната партия. Ah euh, Ще прегласуваме. Pour commencer. Започваме пак. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение на комисията ЕНВИ. За, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 5. Разделно гласуване в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се.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 140. Ки е За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 141. За. Против. Въздържали се. Приема се. 142. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 8. За против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10. Разделно гласуване в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 11. Разделно гласуване в две части. Първа част. За. Против. Въздържа... Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 161. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 162. За против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за,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 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромисно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 14. Разделно гласуване в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 199 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 15 на комисията НВ. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис. Изменение 17 на комисията НВ. За? Против? Въздържали се? Приема се. 200. Изменение номер 200. За?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 200 е 200... Изменение 200 е отхвърлено. Сега 201. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то компромисно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 207. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въз... Господин председател, не искам да създавам проблеми, но трябва да се появи английски превод. Онва верифие. Сега ще проверим. changé de nouveau. Maintenant, c'est le 2. Apparemment, la... Така, изглежда, че отново има промяна в английския канал, който отново е номер 2. Je suis désolé, mais on peut pas continuer comme ça. Съжалявам, обаче не можем. Не можем да продължим. Ще трябва да изчакаме малко е, конферентните преводачи да разрешат техническия си проблем. Благодаря. Започваме отново. И ако няма превод, ще правим всичко на английски. Ако всички сте съгласни, разбира се. Всичко да бъде на английски, ако няма превод. Le 3, ça marche, hein, français. Ah oui, le 3, ça marche, et puis ça marche pas. Est-ce que le 2 marche à nouveau ou quoi Allez, vas-y. 220. 219, c'est quoi C'est refusé ou quoi 219 est rejeté. 219 has been rejected. 290 has been rejected. 290 се отхвърля, 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 изменение за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, извинили се, е, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, Съжали се, отхвърля се. 226 за, против, зажали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, Приема се. И 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме електронно по цялата проекторезолюция, която току-що претърпя изменения. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се поздравления на Жозе. Има вече превод и преминавам по този повод към френски. Отново на пленарно ще се гласува на 11 септември този доклад. Следваща точка от дневния ред защита на животните, използвани за научни чели. През април месец един екип преговарящи на чело с госпожа Егле се споразумя с съвета по този въпрос. И така съветът на 17 юни излезе с съвместно предложение и предлагаме да гласуваме ориентировачно в момента на днешното заседание. Нашият член Декастро участва на заседанието на триалога на 7 април. Госпожо Егле, давам ви думата за бележки. Vielen благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, дами и господа, преговорите с Испанското председателство, свързани с съответния регламент за защита на животните, използвани за научни цели, протекоха както следва първо трябва да отбележа, че преговорите приключиха и смятам, че доста положителен бе резултатът за нас. Сега с удоволствие ще ви разкажа какво, общо, какво най-общо се случи, какви компромиси бяха постигнати. По време на последната среща на трите страни през април 2010 година бе постигнато едно споразумение по време на шведското председателство на... през 2009 година. Да, на последното ни състояние с испанското потвърдихме това постигнато с шведското. А, бе намерено решение и на нерешените въпроси, които останаха след влизането в сила на Лисабонския договор. Те бяха свързани с комитологията, делегираните актове и изпълнителните актове. Намерихме, както казах, компромисно решение по този въпрос. Преди това правната служба а, направи обща редакция на текста на 3 юни 2010 година. Пък от своя страна съветът прие официална обща позиция при първо четене. И сега искам да кажа нещо много важно за мен. Искам да благодаря на всички от тези, които допринесоха за този документ. Това са хора от най-различни служби, от правната служба, от секретарията на комисията, докладчиците в сянка, асистентите. Отново повтарям докладчиците в сянка. Искам да благодаря и на Европейската комисия, както на шведското и разбира се на испанското председателство. Освен това искам да благодаря и на всички писмени преводачи, които ни помогнаха през този период. Това беше доста трудно досие, дори и за превод. Да, след година и половина постигнахме съгласие по този важен въпрос. Идеята е да се защитят животните в целия Европейски съюз. В същото време е, трябва да кажа, че трябва да се подобри, както и повиши нивото на научните изследвания в Европа. Искам да кажа още нещо. По-настоящем има една директива за защита на животните, използвани за научни цели. Тази директива е от 86 година. С настоящото споразумение постигнахме едно съгласие – за въвеждане на еднообразни стандарти за научни изследвания и промишлеността в цяла Европа, за да повишим защитата на животните. Това ще се случва на територията на целия Европейски съюз. Има един принцип на опазване, избягване, намаляване постепенно на изпитванията – а, с животни. И това беше първата ми идея, свързана с плана за действие, който бе разработен 2006 година. Искам да спомена някои важни моменти по отношение на преговорите. По време на тези преговори успяхме да уеднаквим стандартите за праговите нива за болка, което е много важно, защото това са много а, сложни изпитвания. След това одобренията на тези изпитвания. Изпитвания с животни не би трябвало да се провеждат без да има предварително одобрение, предоставено от съответните власти. Тоест, един проект би могъл да бъде изпълнен единствено и само – ако при оценка на властите е дадена положителна оценка, т.е. че този проект е съвместим с принципите на избягване и намаляване на изпитванията с животни. Освен това, има една възможност за оценка с задна дата – приматите и тяхното използване е, подлежи на по-стрикни изисквания. Този вид примати могат да се използват, но това може да стане единствено и само за разработване на медикаменти. Ако процедурите отговарят на съответните стандарти и се избягват, и, извинете, и се разработват медикаменти, които са насочени за спасяване на човешкото здраве в случай на заплаха от смърт. Във всички тези разрешения за изпитвания с животни трябва да участват и е, дружества за защита правата на животните, и трябва да се вземат предвид хуманните отношения, хуманното извинете отношение към животните и обмена на информация на такива <clears throat> по такива изпитвания. Омъртвявания трябва да се използват само когато няма альтернатива и то по хуманен начин. И нивото на болка трябва да бъде занижено. Също така трябва да се организират обучителни курсове, за да се прилагат наистина високи стандарти при опазване здравето на животните, както и битови условия за животните, транспортни условия, които също се изпълняват само ако има съответни <clears throat> предпоставки, които са гарантирани. За всичко това се изисква надлежна правна основа. Броят на животните, които се използват, трябва да бъде минимален и държавите членки са задължени да прилагат съответните стандарти за развъждане, за настаняване на животните и тяхното отглеждане. Трябва да се сведе до минимум болката, страданието или дългосрочно недобро отношение към животните. Следващата тема, по която постигнахме много, бе свързана с натиска, който ние оказахме. Въведохме <clears throat> една много строга система за инспекции и контрол. Съответните компетентни органи би трябвало да правят проверка за частотата на изпитвания, която трябва да отговаря на нивото на риска, поне веднъж годишно. И а, развъждащите тези животни, и тези, които ги доставят, и тези, които ги използват, <clears throat> особено Що се отнася до животните, също трябва да бъдат посещавани поне веднъж годишно. Информационната система на отделните държави членки също трябва да подлежи на проверка. Процентът на изпитвания също трябва да се взема предвид, когато се определят броя на инспекциите. И в заключение искам да заявя, че Европейският парламент в своите преговорни позиции заяви, както направи през първото четене през 2009 година, че трябва да се направи много повече, за да се постигне тази цел, която е да се прекратят всички изпитвания върху животни. Това е дългосрочна цел. По-настоящем не можем да отменим такъв тип изпитвания. След година и половина много интензивни преговори и в парламента, и между нас, комисията и съвета, смятам, че успяхме да постигнем нещо. Наистина успяхме, и го казвам напълно убедено. Успяхме да разрешим сложните въпроси, свързани с изпитванията и защита на животните, вземайки предвид и нуждите на развойните, научно-развойните институти и вземайки предвид човешкото достоинство и здраве. В същото време се опитваме да съчетаем всичко това с защита в Европейския съюз. <clears throat> Като зачитаме най-високите стандарти на защита на здравето и добруването. Научните центрове в Европа ще продължават да бъдат укрепвани в бъдеще и за това ние сме тези, които би трябвало наистина да подкрепим този компромис, постигнат на 2 април тази година. Съветът го прие на 3 а, юни, като нямаше никой, нито един глас против. И сега нашата задача е да потвърдим а, това решение второ четене в пленарна зала. По време на тристранния диалог докладчиците в Сянка вече изразиха положително становище. Председателят на парламентарната комисия подаде доклад пред съвета Може да се подават изменения, това трябва да го заявя ясно, но още по-ясно пък искам да кажа, че с докладчиците в Сянка постигнахме съгласие да не се подават такива. Моля да спазите тази договорка. Трябва да можем да надградим над вече постигнатото. Ако подкрепим това, трябва да кажа, че моята държава членка е, се въздържа от становище, не защото са имали някакви проблеми по съдържанието на документи, а защото, що се отнася до нашето Министерство на научните изследвания, нещата не са достатъчно изчистени, и не стига достатъчно напред. Тоест има една свобода на научните изследвания, в Грюнгазец и Министерството на околната среда <clears throat> поддържа това. Защитата на животните е записано в германската конституция. Затова и нашата страна се въздържа. Това не е проблем за нас, защото компромисът е добър. Що се отнася до Франция, те е, искаха малко повече свобода на научните изследвания, но те са съгласни. Що се отнася до Холандия, те предпочитат да има по-висока защита на животните, но ще гласуват за и гласуваха за, защото според тях компромисът е отличен. И можем да кажем на Дружество за защита правата на животните, че сме постигнали много повече, отколкото те очакваха и научните учреждения също харесаха текста. Така че <clears throat> Този резултат трябва да бъде прехвърлен от комисията към пленарно заседание на първата сесия през септември. Ще мине през пленарна зала. И тогава ще мога отново да ви благодаря за двете години от интензивна работа. Благодаря. Мерси, мадам Егле. Благодаря ви, госпожо Гегле. И сега ще дам думата на госпожа Еванс. You, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика. Тя наистина извърши огромна работа. Това е актуализация на законодателството, за което парламентът призоваваше от много време. И сега с това становище ние постигнахме всичко, което тя изтъкна. Но за моята група все още има три важни аспекта и в процес на трилога аз непрекъснато говорих за тях. Ние смятаме, че ако тези три аспекта не бъдат променени, то общата позиция ще бъде много слаба по тези конкретни въпроси. Бих искала накратко да посочи по член 2 за по-стрикно национално законодателство и мерки. Общата позиция гласи, че държавите членки могат да запазят националните мерки законодателство. Ние искаме държавите членки да могат да възприемат национални мерки законодателство, т.е. у нези, които искат по-стрикно законодателство, да може да го направи. Така че да имаме една законодателна основа, а не законодателен прав по член 13 за използване на альтернативи, винаги когато е възможно. В общата позиция се казва, че това няма да бъде задължително, винаги когато има альтернатива. И трет, трети член за нечовекоподобните примати ние имаме формулировка значително намаляване на физическите и психологическите възможности за функциониране в доклад на парламента и думата значително беше заличена. Тоест, други думи, нечовекоподобните примати могат да бъдат използвани за експерименти, целящи разработване на медикаменти, дори и незначителни заболявания. Не мога да повярвам в това. И освен това, Искам да посоча, че аз внесох изменения по тези три въпроса, защото те са предмет на сериозна загриженост за нас. Госпожа Ягле знае за моите аргументи и те не подкопават общата ценност на нейния доклад. Благодаря. Сега давам думата на господин Капула Сантос. <clears throat> Е, Много благодаря, господин председателю. Да, наистина. Става дума за много деликатна материя. Всички го знаем. Защо? Ами, защото е свързана с нашите чувства и емоции. И от отдавна работим всъщност по този въпрос. Година и половина, както посочи докладчицата господин Париж, даде начало на работата по това досие и след това ние продължихме. Смятам обаче, че не е нужно да продължаваме да обсъждаме повече хуманното отношение към животните и правата на животните. Но факта, че го правим в по-голяма степен, отколкото останалите депутати по други парламенти в света, трябва да бъде повод за гордост. Ето за това моята политическа партия подкрепя доклада на докладчицата и я поздравява моята група и аз лично за чудесната работа и за чудесното сътрудничество между всички нас, на което тя бе инициатор. Благодаря. И сега госпожа Полсен. Благодаря. И аз искам да поблагодаря на госпожа Егле. Работата й е чудесна. бих нарекла всъщност този въпрос един от редките въпроси в Европа, които наистина будят страсти сред европейското гражданство. Може би трябва да се задълбочим повече в подробностите, но вече със сигурност знаем, че единствено възможната основа на преговори, единствено възможната основа на съгласие е тази. Защитата на животните бе предмет на обсъждане и миналата седмица на Световния форум и там всички изказаха становища подобни на нашите. Ето за това смятам, че не бива да си позволяваме да предлагаме изменения, които да забавят е, гласуването на този доклад и които да разтурят или да разклатят това трудно постигнато равновесие. Смятам, че постигнахме равновесие между модерната наука и нуждите на изследователската и развойна дейност от една страна и от друга страна на съчувствието, на съпричастието, което можем и логично изпитваме към животинския свят. Благодаря отново на госпожа Егле а, и на всички, които работиха с нея в най-голяма степен групата АЛДЕ, която със сигурност, ако не изцялото, поне в много голяма степен ще подкрепи доклада. Благодаря. Давам думата на госпожа Егле за заключителни бележки. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Госпожо Еванс, госпожо Паулсън, господин Капало Сантос, много ви благодаря за вашите изказвания. Разбира се, аз знам за вашите възражения. Ние имахме възможност подробно да ги обсъждаме, както и с госпожа Паулсън също. Тя се постара да постигнем компромиси. Този свят не е идеален и компромисът никога не е идеален. Но това не е точка по въпроса. Както знаете, аз съм депутат парламента от 1999 година и аз се стремях от тогава да бъде преразгледана тази директива. Беше много сложно дори да се започне да се работи с този въпрос. Комисията и съвета и ние работихме. Ако обмислите дори и само броя на групите, които работиха и колко неща бяха предложени и след това отхвърлени преди да стигне до компромиси, аз се опитах да говоря за ситуацията в Германия, за да покажа колко е сложен този въпрос. Но аз съм убедена, че всички заедно, имам предвид и вас, госпожо Еванс, трябва да работим, за да постигнем компромис. И в крайна сметка ние постигнахме компромис. И затова единственото, което ми остава е да благодаря на всички. Сега въпросът е доклада да премине през двете препятствия, а именно гласуването в комисията и след това гласуването в пленарна зала. Ние сме в една нова ситуация и от 1 декември след влизането на Лисабонски договор в сила ние сме в условията на нова процедура и мисля, че можем да дадем добър пример на парламента как използваме тази процедура и то добре. И така, господин Никълсън има думата за съвсем кратко заключително изказване. Well, is... Да, съвсем накратко. Първо, имаше много неща извършени от парламента по време на предишния мандат господин Париж се занимаваше с конкретното досие. Бих искал да поздравя докладчика госпожа Ягле за добре свършената работа. Задачата беше много сложна. Смятам, че тя постигна най-добрите възможни компромиси, компромиси, извинете, които са постижими в този момент. Искам да предложа на комисията да гласуваме за доклада. И аз съм ангажиран с това да се съгласим с общата позиция. Наистина докладчика извърши много добра дейност. Тя постигна максимално добри компромиси. Всички знаем, че компромисите не са най-доброто и винаги искаме повече, но мисля си, че реалистично имаме най-доброто възможно в момента. Благодаря. И сега ще прекъснем за малко до 16 и 15, когато ще дойде госпожа Еспиноса, испански представител на Испанското председателство и министър на околната среда на Испания. Благодаря.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 Bonjour de nouveau. Je souhaite la bienvenue. Добър ден отново. Добре дошла на госпожа Елена Еспиноса, представител на ротационния съвет, както и министър на опазване на околната среда, селското стопанство и морската среда на Испания. само малко ще направим една скоба, ще отворим и затворим бързо, за да ни обяснят откъде идват тия череши. Не, нямам обяснение. Исках да приветствам госпожа Еспиназа. Аз съм от Южна Италия. Ние произвеждаме от чудесни череши е, в този край. Е, няма нужда да се говори за черешите. Те просто трябва да се изядат. Има един консорциум е, който в момента работи за по-голяма реклама на нашите череши. Аз реших, че най-добрата реклама би било да ги донеса тук и да ви ги предложа на вас, госпожо а, министър. Идеята е да се повиши също така доверието на потребителите. Резултатите са отлични. За мен е чест да ви ги предложа и на вас, разбира се, и на колегите. Боку. Много благодаря. И сега госпожа министър Еспиноса ще ни представи резултатите от работата на Испанското председателство в областта на селското стопанство. Един от приоритетите бе реформата на ОСП след 2013 година, както и връзката между селско стопанство и хранително-вкусова промишленост както, разбира се, и не на последно място, ролята на жената в селските региони. Именно по този последния въпрос се изработва в момента доклад. Госпожо министр, заповядайте. Много благодаря. Добър ден, уважаеми госпожа, госпожи и господа евродепутати. Искам и аз да започна с благодарност. Аз също като госп... към господин Силвестри, за да може хората да си създадат една реална представа за високото качество на хранителните и земеделски продукти в Европа. Не съм тук, за да ви изложа резултатите от работата на Испанското председателство на ниво Министерски съвет, министри на селското стопанство. Това е четвъртото Испанско председателство на Евросъюза. Става дума. По време на това 6 месечие 6-месечие, което бе много-много различно от което е да било от предходните председателства. Следва да кажем, че един от нашите приоритети, ако не и най-важния, бе изпълнението на или началото на изпълнението на Лисабонския договор неговото въвеждане в практика. Това на първо място. На второ място, закъснението в а, назначаването на Европейска комисия, която започна да работи през февруари месец. И на трето място, процедурата по съвместно вземане на решение, което се разширява. Процедура, която се прилага в по-голяма област от законодателството. Това са трите области. Аз обаче бих искала да започна от края с съвместното вземане на решение, защото смятаме, че този нов формат на работа и сътрудничество между съвета и парламента ще тласне далече напред европейското строителство. Новите решения ще бъдат по-легитимни по-демократично легитимни и ще отразяват в по-голяма степен тревогите на европейските гражданки и граждани. И сега, по същество. Започвам с, с един паралел, който направих всъщност вече при миналото си посещение във вашата комисия. Тогава тогава бяхме заявили, че нашата работа в областта на селското стопанство ще се съсредоточава върху селското стопанство и неговата връзка с, с стратегическия за европейската економика сектор на хранително-вкусовата промишленост. В протежение на 6 месеца на испанското председателство – Смятам, че успяхме да предадем това послание на европейското гражданство, а именно нашата загриженост за състоянието на хранително-вкусовата промишленост. Испанското председателство в съвета и вие тук в парламента осъзнаваме ясно за какво всъщност става дума, когато говорим за бъдещето на селското стопанство и хранителната промишленост. Сега бих искала да очертая накратко най-важните теми, по които работихме. На първо място бъдещето на общата селкостопанска политика и бъдещето, което носи печата, както всъщност и всички останали сектори на е, нашата економика, носи печата на кризата. Ето за това ние изработихме общ отговор чрез Европейската стратегия 2020 и се изразява в една амбициозна програма, целяща да постигне стабилно и устойчиво развитие на Евросъюза, който да успее да се съвземе от кризата. Селското стопанство и общата селскостопанска политика, разбира се, в никакъв случай не могат да бъдат разглеждани отделно от тази стратегия. Това поне е нашето виждане на Испанското председателство на съвета. Така, такова е и виждането на Еврокомисията. И за това отразихме това си виждане в документите на пролетния и юнския съвет. Там бе подчертано дебело че селското стопанство способства за изпълнението на приоритетите на стратегията 2020 по испанска инициатива и за да се анализира връзката и приноса на селското стопанство и на хранително-вкусовата промишленост към тази стратегия 2020, с тази цел започнахме два дебата. Единия през март месец и вторият през месец май на съвета на министрите на селско стопанство провел се в Мерида, Испания. Там се ползвахме, нашите виждания се ползваха с широкото приемане, единогласното приемане на държавите членки. Те в по-голямата си част подкрепиха предлаганата от нас стратегия, а и голяма част от европейските земеделски асоциации, кооперативи, Европейската комисия и Комисията по селско стопанство на Европарламента постъпиха по същия начин. Успяхме да прегледаме, да ревизираме инструментите за управление на пазара и на реакция в време на криза и така успяхме да изработим изводи, полуки, които се ползват с широко одобрение и ще се отразят на приоритетите на работата на Белгийското и Унгарското председателство. По време на Испанското председателство работихме за бъдещето на европейската селскостопанска политика, за нейния просперитет след 2013 година. Нужно ни е тази съскостопанска политика да разполага с достатъчни бюджетни средства и ресурси. За нас е, е повод за задоволство това, че успяхме да въвлечем останалите европейски институции, по-специално Европейският парламент и председателя на вашата парламентарна комисия господин Декастро в работата за развитие на селскостопанската сфера и нейният принос за създаването на нови работни места, за трудовата заетост и приобщаването и изобщо на населението от селските региони, което участва всъщност в световния процес на устойчиво и стабилно развитие с еколого-целесообразен характер. Вашата парламентарна комисия наскоро прие документ, който всъщност отразява и нашето становище по този доклад, доклада Лион, който върви в същата посока, в която вървят и изводите на Европейският съвет. Надявам се, че следващата седмица ще приемете, ще гласувате този доклад. Може би наистина нещата отвън погледнати изглеждат лесни. Но нека да си припомним къде бяхме преди 6 месеца, когато започвахме всъщност да виждаме и да чертаем тази стратегия 2020, в която днес успяхме да впишем сълскостопанското измерение. Това бе плод на интензивен труд и на принос на много-много хора, които заслужават благодарност и признателност. Вторият ни приоритет бе конкурентноспособността на земеделието и свързната с него хранително-вкусова промишленост. И тук има няколко пункта. На първо място, нека да спомена по-доброто действие на хранителната верига в области като ценообразуване, проследяемост, прозрачност, както и подкрепа на организациите, асоциациите на производители и междубраншовите такива. Изводите на нашето председателство гласят, че селскостопанската и хранителна верига трябва да се основава на едно консолидирано развитие на целият сектор. И тук пак споделяме виждания. По време на тези 6 месеца проведохме три семинара, свързани именно с конкурентноспособността на селското стопанство. И резултатите бяха повече от обещаващи. Особено съм удовлетворена от факта, че докладът БОВЕ бе изработен и ще се гласува. Той е свързан с политиката за подобряване на хранителната верига, веригата на предлагане на храни в Европа. Друг е, един въпрос, който ни занимаваше по време на нашето председателство е конкурентно способността на управлението на сълскостопанските пазари. Ще се приемат мерките от тази област в точка А от дневния ред на предвидения за утре съвет. Вече някои от държавите членки, по-голямата част от тях всъщност вече са изразили положителното си становище. Моделът на управление на селското ни стопанство разполага с механизми и инструменти, които да гарантират неговата конкурентно способност. Техническите норми и стандарти в Европа трябва да бъдат предварително подлагани на съответен научен анализ, както и на проучвания за економическо или ако предпочитате социално-економическо въздействие, комуникационните системи, информационните системи също трябва да бъдат стимулирани, за да се знае повече за нас и за нашата работа в търсене на качеството и задоволяването на изискванията на клиентите. Както вече ви споменах, за нас равнопоставеността на мъжете и жените е вертикален, ключов проект за Испанското председателство. Затова сметнахме, че трябва да го въведем и като европейски приоритет – в областта на селското стопанство и развитието на селските региони, участието, присъствието на жената е най-голямата гаранция за оцеляването на бранша и производството. Равнопоставеността на мъжете и жените всъщност е въпрос, който за първи път по време на Испанското председателство бе обсъден на съвет на министрите на селското стопанство. Самата Еврокомисия заяви, че равнопоставеността на трябва да бъде включена в бъдещата реформа на ОСП. Освен това, сме особено щастливи от факта, че Европейският парламент също работи, и разработва доклад именно по този въпрос. Благодаря ви за възможността, която дадохте на Министерството, което ръководя, да ви представи преди няколко дена насоките на работата си по ролята на жените в областта на селското стопанство. Разбира се, не е за подценяване и последвалият нашето изложение дебат. И не бих искала да приключа без да спомена, макар и накратко, някои други приоритети, като, например, упростяването на европейското законодателство в областта по-точно на кръстосеното спазване. Искам специално да спомена чудесната работа, която свършихме по отношение на приобщаването на край, най, на крайно отдалечените региони. Те са предвидени в утрешния дневен ред на нашият сълскостопански министерство Министерски съвет на министри на селското стопанство. Това ще бъде всъщност първото досие в областта на процедурата на съвместно взимане на решения. Определено сме доволни и дори горди от това, че председателствахме съвета на Европейския съюз в един толкова важен за бъдещето на европейския селскостопански сектор момент – аз се надявам като министър и като представител на съвета, надявам се да сме били на висотата на очакванията на европейските гражданки и граждани. И в заключение искам да благодаря на всички членове на тази парламентарна комисия, които участваха в многобройните заседания, провели се под испанско под егидата на Испанското председателство, било тук в Европа или вън от границите на Евросъюза. Благодаря ви много. И разбира се, бъдете уверени, че и в бъдеще може да разчитате на нас. Ние ще сътрудничим с бъдещото белгийско председателство в така нареченото председателско трио нашата програма всъщност е един съвместен, съвместен продукт, разработен от нас, от Белгийското председателство и от Унгарското председателство. Така че това не е нашата последна среща. Ще продължаваме да си сътрудничим. Благодаря. Грация даверо, кара Елена. Благодаря, скъпа Елена. Благодаря за отличното 6 месечие не бяхте председател по време на него. То направи големи стъпки напред. И по-специално искам да припомня за едно председателство, като имаше съвет по околна среда, по култура, по рибно стопанство, съвети, където вие можехте да покажете своя ентусиазъм и отдаденост на работата. Благодаря ви за отличните отношения с Европейския парламент. Е, вярваме в отборната игра и вие бяхте такъв играч. Съветът с Марида беше много важен и ви благодарим за него. Там видяхме, че работата със съвета тече гладко. Въпроси господин Гарсия. Извинете, госпожа Гарсия. Госпожа Еранс Гарсия. Да, започвам аз първа. Мислех, че няма да ми се падне на мен. Бих искала да започна с благодарности към госпожа Еспос, Еспиноса за днешното посещение, и разбира се за предходните посещения. Тя определено се стараеше да бъде тук в парламента при всяка предоставила и се възможност. Испанското председателство трябва да го признаем, направи големи усилия и всъщност има много постижения вече за това, щото равнопоставеността между мъжете и жените да бъде застъпена в областта на селското стопанство. Жалкото обаче, е, че всичко това е свързано с времената, с днешните времена на криза и е трудно. Трудно да се открои в достатъчна степен ролята на жените и за това всъщност е голяма опасността всичко да се остане просто на хартия. Не споделям положителните възгледи за резултатите от Испанското председателство, които ни изложи госпожа министъра. Първата ни тревога всъщност бе бъдещето на ОСП след 2013 година. Какво ще се случи с нея е, за в бъдеще? Какво ще се случи с преките плащания, с вторият стълб? Каква е позицията на политическата група, която представлява министърката, а именно социалистите, те ще залагат ли на съвместното финансиране на първия стълб, ще слеят ли първия и втория стълб или всичко това бяха кьорфишеци, ако позволите избора, израза. Това го задавахме като въпрос непрекъснато на заседания между парламент, съвет и комисия и на всяка среща с, с селски стопани. Смятам, освен това, че не работихте достатъчно за очертаване на бъдещето на ОСП. Не положихте достатъчно усилия, навредно сте полагали усилия в друга област, но със сигурност не успяхте да приближите позициите на Испания, Унгария, Швеция или Финландия. Разбира се, тези страни са много различни една от друга друга. Освен това, не съм съгласна с това, което казвате, е, когато твърдите, че сърското стопанство има важна роля в стратегията Европа 2020. Има три основни насоки. Твърди се всъщност, че селското стопанство и кохезионната политика са едни от тези насоки за стратегическото изпълнение на 2020. Аз това не го смятам за успех. Ако вие му викате успех или това голям успех, просто говорим различни езици. И накрая да ви кажа, че имаше много светлосенки всъщност. Повече сенки, отколкото светлини, ако ми във вашето председателство особено когато говорим за връзки и взаимоотношения с трети държави членки. Марокко, например, контрола на границите, някои от е, двустранните отношения, които не ви интересуваха, вие просто ги игнорирахте, така че те останаха висящи. Какво ще ми отговорите на това? Как вървят преговорите, които са в момента висящо положение? И защо не споменахте нищо за приходите, за гарантираните приходи на на селските стопани. Защо Испания, която работи много от години по този въпрос, сега нищо не направи по време на председателството си? Благодаря. Благодаря. Господин Луис Капола Сантос. Много благодаря. Благодаря ви, господин председателю. Би аз искам да поздравя с добре дошла госпожа министре Спиноса. Благодаря ви за вашето присъствие. Наистина, Испанското председателство работи превъзходно. Следях отблизо вашата работа и от името на моята политическа група и от мое собствено име бих искал да ви кажа, че ние слагаме шестица на работата на Испанското председателство. Вашето шестмесечие се оказа трудно, много трудно. А вие, трябва да го признаем, винаги сте била готова за контакт ти идвали сте много често, идвахте всъщност много често на разговор с нас, с представители на политическите групи, с представители на европейските селски стопани и всичко това, имайки предвид колко е наситена вашата политическа програма. Смятам, че Испанското председателство работи особено задоволително в областта на стратегията Европа 2020 и за участието на селското стопанство в нея. Наистина, Европейската програма 2020 не е многословна по отношение на селското стопанство, но в началото нямаше даже нито, не се споменаваше нито дума и затова трябваше да настояваме пред комисията, за да включи селското стопанство. И това е до голяма степен ваша заслуга, защото си спомням, че по ваша под ваше давление бе включено сълскостопанското измерение и по-скоро европейското сълскостопанско измерение, без, например, да подчертавате важността на вашата собствена страна в Испания или на някоя друга страна. Желая ви успех, благодаря ви и дано следващият представител да бъде толкова успешен, колкото и вие. Благодаря. Благодаря, Луис. Алберт Дес има думата.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 не се занимаваме с а, бистрена на политика, търсим практически решения. Имам обаче един проблем. Какви практически решения взехте? Аз някакси не ги виждам. Говорихте за стратегията Европа през 2020 година, но аз се питам какви са тези положителни решения, които сте взели за постигане на тази стратегия. Испания е една голяма страна и тя е важна и за реформата на ОСП и за стратегията Европа през 2020 година. Много е важно Испания да допринесе положително за постигане на тази стратегия. И аз наистина смятам Испания за много важна в тази насока. Какво ще кажете за първи и втори стълб, понеже не споменахте нищо, не казахте нищо и за съфинансирането? Може ли да засегнете тази тема? Говорихте за насърчаване на конкурентоспособността в хранителната верига. Да, съгласен съм с вас. Днес дори гласувахме по документ тази тема, където се опитваме да засилим позициите на замеделието, за да има сигурност в сектора. Обаче, това, което ние ще запомним от Испанското председателство, са преговорите Меркосур, например, които започнаха отново. Я е, да ви кажа, че това изключително ме безпокои. Замеделската политика след 2013 година, която ще обсъждаме следващите месеци с съвета, тъй като има процедура по съвместно вземане на решение, ще се провали, ако нямаме външна защита от външния свят и ако не спазваме стандартите за високо качество по отношение на търговите с страните от Меркосур. Трябва да защитаваме тези принципи на защита на потребителите и на нашия пазар, защото иначе нашите цели, целите на общия земеделски пазар, няма да бъдат постигнати. Затова по време на всички преговори, тези с Меркосур, както и другите, двустранните, трябва да защитават интересите на Европейския съюз. Искаме вие да го правите. Можете ли някакви гаранции за бъдеще да ни дадете? Ако можете, би било чудесно. Независимо от това, благодаря ви много за работата. Извършена за тези 6 месеца, надяваме се да намерим добри решения за всички фермери в Европа. Благодаря. Благодаря, Алберт. Ираче Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. Започвам с благодарности към госпожа министър Еспиноса за това, че дойде днес на среща с нас и изобщо за цялата и работа по време на Испанското председателство в областта на селското стопанство и развитието на селските региони. Признавам, че това е един особено важен въпрос и един особено важен момент. Обсъждането на бъдещето на ОСП в парламента и в съвета създават условия за повече сигурност в сектора, а това е важно, защото не несигурността е най-опасната, най-опасният враг на фермерите. Когато човек се чувства несигурен относно бъдещето си, се чувства несигурен за всичко. Ето за това дебатът, който водим ние в парламента и в съвета за бъдещето, дори след 2013 година, е толкова важен. Не смятам, че трябва да създаваме повече причини за неспокойствие и несигурност сред фермерите. По-скоро Обратното би трябвало да формулираме послания, които да успокоят хората и да ги уверят в това, че бъдещето на съскостопанската политика е гарантирано. И най-голямата гаранция за това е включването на съскостопанското измерение в стратегията 2020. И за това свидетелства работата на съвета, работата на парламента, на нашата парламентарна комисия и на нашия председател да се говори за бъдещето на Европа, без да се включва сълскостопанското и животновъдното измерение, е меко казано несериозно. Затова това, че успяхме да го включим сълскостопанското измерение в общите европейски насоки и директиви, следва да се счита за успех. Сега участието на жените е не по-малко важно. Винаги сме съгласни за това, че жената трябва да бъде широко включена в нашите стратегически планове и замисли за бъдещето. Така трябва да бъде и в сълскостопанската област. В сълскостопанската област, в развитието на зелските региони трябва да бъде включена жената и равнопоставеността между половете. Изобщо това ще гарантира бъдещето на сектора. И разбира се, искам да спомена необходимостта от сътрудничество с белгийското и унгарското председателство. Сега е времето да работим заедно ръка за ръка с, в израз на съвместна политическа роля. Не е време за разногласие, не е време за разнобой. Време е по-скоро да говорим единогласно и да покажем на селските стопани, че както сега по време на Испанското председателство, така и за в бъдеще, ще работим заедно за тяхното благо. Благодаря. Благодаря, господин Сибарски. Много благодаря, госпожо министър. Вие говорихте за много важни въпроси по време на вашето изказване. Споменахте сектора на земеделието и производството на храните. Вие казахте, че е то е от решаващо значение за бъдещето на Европа. Вие говорихте и за устойчивото развитие и за това колко то е необходимо. Вие също говорихте за укрепването на сектора. Също споменахте и европейския модел на производство. Посочихте конкурентния характер на този модел модел. За мен това са въпроси от решаващо значение. В този контекст, за това бих искал да формулирам следния въпрос към вас. Имаме ограничения наложени от Аржентина в търговските отношения с Европейския съюз. Задавам си въпроса, каква ще бъде позицията на Европейския съюз. Смятам, че трябва да се предприемат стъпки в Световната търговска организация и може би трябва да бъдат временно замразени преговорите в Меркосур. Ние сме изненадани, дори и шокирани, че три дни след като се подновиха преговорите, Аржентина включи тези ограничения в своите решения и тези ограничения са много мащабни. Ние знаем, че в края на юни, началото на юли ще се състои втория кръг от преговорите. Бихме искали да получим информация. Бихме искали да получаваме актуална информация за хода на тези преговори. Сега ни се казва, че преговорите ще бъдат посветени на чисто техническите въпроси, обаче научаваме, че това ще бъдат едни абсолютно пълни, многоаспектни преговори, които ще включват не само технически аспекти. Според мен, ние разпродаваме семейните ценности, ако мога така да се изразя. Ние предаваме собствените си интереси. Аз разбирам, че търговията трябва да се либерализира, но ако това вреди на нашия земеделски сектор, то тогава селскостопанските производители родители трябва да получат защита или поне трябва да им се обясни защо се взимат подобни решения. Според мен всичко е направено много скришно, потайно. Въвеждат се някакви мерки, много скришно и тайно. За мен това не е приемливо. Аз смятам, че по този начин ние съзнателно вредим на земеделския сектор в Европа. И това ме води до третия аспект, който е важен за мен. Вие казахте, че конкурентоспособността на земеделието зависи от възприятие от нас модел. Аз мисля си, че това също е условие за стабилността на нашата политика. Взимат се определени мерки и решения, обаче, които приличат на преговорите с Мекосур. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Само, че Исках да мога да ви поздравя и с работата ви по време на председателството, както направи господин Капула Сантос и да ви пиша шестица. За съжаление обаче не мога да ви пиша шестица. Аз не се водя лесно за носа. Селското стопанство не е никакъв приоритет за Испания, нито за испанското председателство. И не искам тук да съм заядлив, Просто смятам, че пропуснахме голяма възможност да работим за един сектор, селското стопанство, който има нужда от ангажирани политику, политики, които да разсеят облаците пред неговото бъдеще. Говорите за бъдеще, вярно е, и в политиката 2020 се говори за бъдещето, въпреки че и в, само в три реда някога, понякога трите реда могат да бъдат много важни и наситени, но това не е нашият случай. Това, което смятам, че е причина за гордост, са външните договори, договори за, те за сътрудничество, които неизвестно защо се сключваха с Колумбия и с Перу от външния министр. Къде беше селскостопанският министр? Особено са вредни и неизгодни за нас тези, тези договори за внос на банани. Къде бяхте вие, за да защитите европейската позиция? къде е вашето министерство, къде беше всъщност, когато се подписаха тези толкова неизгодни за нас договори с Меркосур? Къде беше вашето министерство, когато се подписаха търговски спогодби с Марокко, спогодби, които се договарят и се договориха пак в откровен ущърп на интересите на европейските фермери? Освен това, непрекъснато се нарушават нормите за квоти и цени. Дори с това се занимава Олаф. Не само, че не се борихте против това, ами дори продължихте да договаряте с погодби, които са изгодни за други, не за нас. Ето за това смятам, че пропуснахте голяма възможност. Испанското председателство в никакъв случай не бе някакво звездно събитие. Надявам се обаче, че това, което не се умяхте да направите като председател на Евросъюза, все пак да успеете да го защитите като национална държава. Благодаря. аплодис. Господин Рубек. Благодаря. Искам и аз да се присъединя към колегите, които из... похвалиха, поздравиха госпожа Еспиноса и нейната работа по време на Европа... Е, Испанското председателство. Единствено, можем да си представяме колко е било трудно. За 6 месеца наистина е много трудно ако не е напълно невъзможно, да се създадат, да се разпишат проекти и програми между 27 държави членки. Аз съм нов депутат тук. За първи път съм избран и съм от Литва. Но, пак смятам и пак искам да повторя, че ние като евродепутати не винаги сме длъжни да се съобразяваме с становищата на нашите правителства. Това е моето становище и по тази причина мнението или действието на националните правителства не винаги е насочено към общата цел. Преди точно, преди днешното заседание, Бях на посещение в, в нашата, в моята държава, в Литва и там често ме питаха моите избиратели, защо обсъждате толкова далечното бъдеще, когато не може да дадете лесни отговори на лесни въпроси, свързани с настоящето. 40 милиона души в Евросъюза живеят близо до прага на бедността. Това го знаем със сигурност от една страна, а от друга страна знаем пак със сигурност, че вие приемате мерки и действия за ограничаване на селскостопанското производство. Казано с други думи, защо директните плащания не са свързани с произведените количества в конкретните ферми. Наистина съгласен съм, че литовският случай е определено различен от всички останали случаи. Имаме много земя. Много земя, с която да разполагаме свободно. Наистина, в Евросъюза и в а, света има нужда от а, хранителни продукти и че не навсякъде в света обработваемата земя се използва за производство на хранителни продукти. Така че факта, че някой има земя, не е свързан директно с количествата произведени продукти. Ето за това ние искаме или поне наши, моите избиратели искат директните плащания да бъдат обвързани директно с производството на площ. Ако някой отглежда трева или буренясват земите му, то тогава трябва ли да бъде да получава такива директни плащания, бихме се запитали ние. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос може би се дължи на, може би е вина на литовското правителство, това, че директните плащания на нашите производители са 3, 4, ако не и 5, 6 пъти по-малки от останалите държави членки. Всички на времето искахме да се присъединим към Евросъюза и бяхме готови на каквото ни поискат. Сега обаче си даваме ясна сметка, че има несправедливости има несправедливости не само в изпълнението, а и в принципа. По време на тези 6 години, през които сме член на Евросъюза, чуваме как непрекъснато ни казват, че ще дойде време и момент, в който тези плащания ще се изравнят. Гледам обаче, че и за в бъдеще това продължава да бъде висящо. Плащанията не се изравняват. И ако бюджета за, евро, за селското стопанство не е увеличен или е много малко увеличен всъщност с 0,17%. Логично е да се запитаме откъде ще дойдат тези средства. Новите държави членки не могат да се надяват всъщност с, с оглед на тези мижави, ако позволите, цифри на изравняване. Искам да чуя вашето мнение по въпроса и ви благодаря предварително. Благодаря ви, господин Робекс. Господин Николсон, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да приветствам госпожа Еспиноза. Да, наистина. Съвет бамто започване. Когато комисията не може да бъде назначена, ние имахме доста и други проблеми. Бих искал да се върна към един проблем, за който тук вече се говореше няколко пъти. По време на вашия мандат ние видяхме че започнаха отново преговорите по Меркосур. И искам съвсем откровен да ви попитам. Европейските селско-стопански производители произвеждат храна, която отговаря на най-високите стандарти. Но ако разгледате бюрократичните мерки за кръстосано съответствие, които искате да спазват нашите селскостопански производители, то тогава би трябвало да не се допуска никаква храна да не бъде внасена в Европа, която не се произвежда при същите тези високи стандарти, включително и хуманното отношение към животните. Съгласна ли сте с мен, че не трябва да се допуска никаква храна в Европа, която не отговаря на нашите стандарти? И точно за това сме толкова загрижени за възобновяването на преговорите по Меркосур. Тук много пъти се казваше за взаимодействието между европейските институции. Със сигурност тук има два аспекта. Първо, огромното различие и несправедливо отношение спрямо държавите членки. В мой избирателен окръг в Северна Ирландия Селхостопанските производители не получават никаква помощ, докато в Република Ирландия 40% е обема на помощите. Каква равнопоставеност е това? Това със сигурност е несправедливо. Производителите на птиче месо в много държави членки също имат нужда от равнопоставеност. Но още един въпрос. Сигурна ли сте, че ще има достатъчно производство на яйца през 2012 година. Така че всички в Европа, които искат да си купуват яйца, да могат да си ги купят. Дали също така сте сигурни, че яйцата, които ще се купуват, ще бъдат произвеждани в Европейския съюз в старите клетки, традиционните клетки, нещо, което ние в момента забраняваме, но от друга страна ние с готовност внасяме птиче месо и яйца от страни, в които се използват тези клетки. Това е огромна заплаха за нас. Благодаря, Джеймс. И сега господин Даниелис. Благодаря. Казва господин Жозебове. Благодаря и аз, заедно с колегите на госпожа Еспиноса за това, че днес дойде да ни изложи заключенията на Испанското председателство. Важно е с оглед на новите правомощия на Европарламента, важно е да знаем, че имаме същински контрол. Сега, колегите, които поставиха една голяма питанка върху възобновения преговорен процес между Евросъюза и Меркосур. Смятам обаче, че това показва нещо друго. Показва, че селското стопанство се използва за монета за плащане на нещо друго. Ние сме жертвата. Ние сме жертвата и ние плащаме неизгодната страна на една друга изгодна сделка. Говедовътството, говедовътството, говеждото и телешкото в Европа, те ще изпитат същите затруднения, каквито изпитваше овцевътството преди 20 години. И това ще бъде края, края на много крехкото равновесие, което съществува в много части на Европа. Сега, споразумението с Перу. Там има някои, меко казано, любопитни подробности. Ще ви кажа за какво става дума. Предлагаме на Перу да изнася захар за Европа. Проблемът обаче е, че Перу просто не произвежда захар. И така, кой е виновникът? Други два пункта, които искам да ви подчертая. Казвате, че трябва да се подобри състоянието на хранителната верига, на веригата за предоставяне на храни, за кризите и ние тук непрекъснато гласуваме за, ако не една, то за друга криза. И създадохме една група на високо равнище по въпросите на млекопроизводството. Но няма нищо в доклада, който изле, с който излезе тази група на високо равнище по въпросите на млекопроизводството. Проблем има. Как обаче ще го разрешим? Как ще направим така, щото селските стопани да не са на загуба? Ако не се справим с този проблем, ще излизаме от една криза и ще потъваме в друга. И един друг въпрос, за трети път вече говорим по въпроса за ГМО, за генетично модифицираните организми. Комисар Дали дойде тук и говори точно по този въпрос. Но аз мятам, че това е свързано не само с, с здравеопазването и с селското стопанство. Говори се за бързо авторизиране на генномодифицирани организми. Всички обаче юристи знаят, че това авторизирано разпространение на ГМО няма да бъде толкова бързо и тук ще имаме проблеми с СТО. Съветът знае ли за тези въпроси? Има ли намерение да ги обсъди на някои от следващите си заседания? И знае ли, че половината от европейските държави и членки вече са отхвърлили предложението на комисар Дали за бързото разрешаване на ГМО? Благодаря. Е благодаря. Сега господин Данелис. Много благодаря, господин председател. Госпожо Испиноза, благодаря ви за това, че дойдохте тук днес. Бих искал да ви поздравя за вашата положителна оценка на дейността на вашето председателство. Днес, разбира се, съскостопанските производители в Европа са засегнати от кризата, от нестабилността на цените – от нелоялната конкуренция, от липсата на яснота при ценообразуването и в сами Европейския съюз и в международен аспект те се конкурират с селскостопански производители извън Европейския съюз, които произвеждат без да спазват същите стандарти, които се спазват в Европа. Мисля си, че се наблюдава едно връщане към съотношението на заплащане на глава от населението от 1995 година. И това не води до добри резултати. Ние трябва поне временно да облегчим ситуацията на земеделските производители. Комисията реши да поднови преговорите с Меркосур и виждаме, че в Меркосур не се споменава този въпрос. Много колеги подчертаха значението на този въпрос. Разбира се, в други търговски преговори тази конкретна дискусия може да доведе до полза за всички, но в замеделието няма съмнение, че проблеми като птичето месо, зърнените култури, плодовете и зеленчуци ще доведат до това, че ще бъдат много неблагоприятно засегнати европейските земеделски производители. Затова бих искал да говорите по-подробно за този решаващ за земеделските производители в Европа този въпрос. И също така да ни съобщите каква е позицията и на комисията и на съвет по този въпрос. Благодаря ви, господин Данелис. Госпожо Еспиноса. Благодаря ви за вниманието, с което ни удостоявахте по време на Испанското председателство. Нас, парламентаристите, и нашата комисия. През януари месец е, вашите е, програми бяха много обещаващи, звучаха много добре, но за съжаление после събитията се развиха в друга посока. Вие сама споменахте факта, че комисията се назначи едва през февруари месец и започна да работи с два месеца закъснение. Полагахте усилия, мобилизирахте средства, но със сигурност това, което е, селските стопани данни, кое от моята страна ще запазят като спомен от Испанското председателство, са преговорите с Меркосур. Наистина, съветът и комисията пазеха мълчание по този въпрос. Трябва ли да повтаряме непрекъснато всеки път, когато стане дума за а, внос от от отвъд океански територии, всъщност нашите фермери страдат, защото не се консумира повече тукашно говеждо, консумира се аржентинско телешко и говеждо. Вие, госпожо Еспиноза, сте и министър на околната среда. Непрекъснато говорим за климатичното изменение. Когато обаче внасяме 1 килограм от месо, от Южна Америка, това се равнява на един хектар тропическа гора, която изчезва. Това е липса на последователност в нашето собствено поведение. Говорим едно, правим друго. Бих искала, госпожо министър, бих искал, госпожо министър, да ми кажете няколко думи и за мнението на съвета по предложение, което разработва комисията, свързан с правилника, с регламента за продове и зеленчуци, ние страните от Средиземноморската дъга сме особено засегнати от този регламент. Нямаме информация поне до сега. Нашата комисия тук в парламента прие преди няколко месеца един доклад за върху Ориентировачното развитие на ОСП и ще го приемем същия този доклад на пленарното следващата седмица. Какви са реакциите на съвета относно тази ориентировачна наша стратегия и този наш доклад. И така, искам още нещо в заключение да ви попитам. Каква е позицията на съвета относно прилагането на вече устарялата директива за пестицидите и препаратите за растителна защита. Знаем, че това е един от препани камъците на нашата, нашата общност на сълскостопанска политика. Благодаря. Фрау министр. Благодаря, господин председател. Госпожо министр, бих искала сърдечно да ви благодаря, защото вие засегнахте и по малките въпроси и също така ви говорихте за директивата за изпитванията на животния. Ние много добре работихме с вашето председателство и ние работихме много добре и постигнахме компромис по този въпрос. За това бих искала специално да благодаря и на вашите служби. Ние сме загрижени за общата селскостопанска политика, за това говориха и колегите тук. Наистина, сериозно сме загрижени. Нашата комисия трябва да гарантира това, че европейските граждани, всичките 500 милиона, получават висококачествени земеделски продукти. Ние искаме много високи стандарти. И въпреки, че може би ние говорим в момента за изпитвания върху животни, това изобщо не е тема в много други страни по света. За Меркосур имаме двустранно споразумение с Канада и както и всички други колеги, аз съм загрижена за подновяването на преговорите по това споразумение. Смятам, че и съветът и комисията трябва да направят всичко, за да могат да защитят дългосрочен аспект европейското замеделие, да гарантират неговата конкурентоспособност. И смятам, че това трябва да бъде пътеводната звезда за вас в бъдещата ви дейност. Ние също така говорихме за жените в селските райони. Жените са от огромно значение и ние ще работим върху доклад по собствена инициатива по тази тема. Аз се радвам, че имате много положително отношение, особено що се отнася до втория стълб. Благодаря, господин Клатенвале. Szépen a spanyol elnökség nehéz időszakban végezte. Благодаря. Испанското председателство работи в един изключително сложен период. Не говорим само за някакви дребни резултати. Ще запомним това председателство и поради друга причина подновяването на преговорите с Меркосур. Ето с това ще ги запомним. Преди половин година бе представена програмата на Испанското председателство и тогава парламентът изобщо не беше запознат с а, една такава идея за започване на преговори отново. Ако бяхме информирани, щяхме да можем предварително да изразим становището си, което ще изразя сега, а то е критично, можех да го кажа, преди 6 месеца. Подновяването на преговорите е отрицателна точка, според мен, защото старият мандат от 90-та година служеше за основа на това. Но от тогава насетне светът се промени значително. Европейският съюз също. Та, в една такава среда, преговорите можеха да бъдат подновени само ако бе изготвен предварителен нов мандат. Един нов мандат, който да включва факта, че Европейският съюз се е разширил, вече има 27 държави членки. Този нов мандат можеше да включва въпросите свързани с климатичните изменения, най-общо екологични проблеми, опазване правата на животните и така нататък. Испанското председателство не притежаваше такъв мандат и за това преговорите трябва да бъдат прекратени. Те не могат да продължават със стария мандат. Необходим е нов. Имаме още две изказвания. Господин Доц и господин Яр. Казва председателя. Господин Доц има думата. Благодаря, господин председателю. Подобно на другите колеги, искам да ви благодаря за присъствието днес тук. Съвсем накратичко няколко моменти ще засегна. Подобно на останалите колеги, изключително се разтревожих от това, че Испанското председателство не напредна по преговорите с Марокко. Ще се съсуча в един а, конкретен проблем, който е свързан с Северна Ирландия и Шотландия, там където е, дребни картофи, които се използват за расът, се внасят и се прехвърлят. Производителите в моята страна срещат големи проблеми с тези картофи за расът и имаме нужда от разрешаване на проблема, свързан с износа за следващия сезон. Следващата реколта, извинете. Това е голям проблем и за Северна Ирландия и за тези, които разчитат на тези продажби. Подобно на други колеги, ние също се притесняваме особено от подновяването на преговорите с Меркосур. Това ще бъде ужасяващо за Северна Ирландия и най-вече за производството на говеждо. Та от една страна вие заявявате пред нас, че работите с парламента, с нашата комисия, а тези преговори подновихте без изобщо да ни информирате. Това не е на добре, особено като говорим за работа в сътрудничество. С реформата на общата селскостопанска политика ние искаме това ОСП да стане наистина силно, затова е нужен ясен бюджет. И затова съвета трябва да бъде ясно запознат с тази тематика. Аз съм а, член на комисията по ръгно стопанство, има и други колеги, които са такива. Та може ли в някакъв момент да ни кажете каква е вашата позиция, позицията на съвета, свързана с регионализацията на риболовната политика? Тя е изключително важна и като че ли а, по бюрократичните процедури Лисабонския договор, този процес изключително се забавя. Благодаря, казва председателя. Следващият оратор е Яр. Благодаря. Благодаря ви за това, че дойдохте. Благодаря за това, че имаше диалог с нас. Смятам, че тази политика е успешна и то не само защото успяхме да дадем на потребителите висококачествена храна, а защото успяваме все повече да убедим земеделците да спазват определени стандарти и критерии за безопасност. Диалогът между потребителите и производителите в земеделското стопанство е отличен. Това, което притеснява обаче фермерите до известна степен, е, че тези високи стандарти и норми, които са много важни, <clears throat> са свързани с това, че потребителите не само искат храни без пестициди, но и храни, произведени по определен начин. Та, а, Изключително неприятно обаче, че тези критерии не се прилагат към вноса. Аз се присъединявам към колегите, които са недоволни от подновяването на преговорите с Меркосур и затова въпросът ми е как смятате да постигнете еднообразни стандарти в Европейския съюз и извън него, защото става дума в крайна сметка и за доверие, и политическо, и друго, между нас и нашите е, потребители. Госпожа Мартинес. Господин Мартинес. Да, благодаря. Аз нямах намерение да се изказвам, защото бях Абсолютно съгласен с това, което каза госпожа Ираче Гарсия и господин Капулас Сантос. Няма как обаче да не взема отношение, защото съм просто скандализиран от това, което чувам тук. Преди, преди да бъда член на комисията Агри, 20 години, ако не и повече, работя в областта на подпомагане на развитието и освен това живея в 21 век, а не в 19. Естествено съм съгласен с това, което тук се твърди, че погодбите, които се договарят и се подписват, не тези, които се договарят, защото те се договарят все още, но тези, които са вече подписани, трябва да отговарят на санитарните и фитосанитарни, здравни изисквания, особено като идват от други континенти и от други части на света. Тоест те да стигат до нашите пазари в състояние сходно на състоянието, в което се предлагат нашите собствени продукти. До тук добре, чудесно. Сега обаче Искам да попитам какво точно се случи с Меркосур. Тук чувам какви ли не ужаси и страхотии, когато всъщност ние нищо не сме подписали с Меркосур. Получи се пробив в една блокирана от дълги години ситуация. Това е просто и освен това чух как непрекъснато всички правителства и отдясно, и отляво се поздравяваха взаимно с от блокирането на търговските преговори с държави, които заемат много важно място в платежните баланси на нашия, на нашият Европейски съюз. Започнахме преговори Просто отблокирахме една ситуация, която беше в задънена улица от много време насам. И сега тия изказвания и тези картини като от Дантевия ад просто не виждам защо и кой ги обрисува тук представители на правителства, които са възхвалявали в продължение на десетилетия свободният пазар, изведнъж правителствата, същите тези правителства е, започват нова песен на съвсем нов глас. Сега изведнъж са протекционистки настроени. Как точно да го разбирам това нещо? Обезпокоен съм. Обезпокоен съм предимно от тези колеги, които принадлежат на лявото политическо пространство, които непрекъснато развяват знамето на солидарността, особено с третия свят. Сега изведнъж сменят изцяло всички струни на цигулката и започват да се вайкат за това как ще допуснем тук при нас да пристигат стоки от държави от третия свят. Да не забравяме, че в Лисабонския договор черно на бяло записваме, че солидарността и подпомагането не е просто характеристика, не е просто някаква черта, а най-важната черта, най-важната характеристика, най-важната ни карта за идентичност – така че това подпомагане и тази солидарност, нека да не забравяме, че е помощ не само за държавите, към която е насочена, а и на много от нашите собствени производители, които преживяват и вадят облага от този взаимно изгоден търговски обмен. Няма защо да защитаваме нашето и да навреждаме същевременно на страни и народи, които просто умират от глад и жажда в други държави, в други части на света. Наистина е възможно и вълкът да бъде сит, и агнето да бъде цяло. Аз съм човек последователен и, и меря уважението си към другите чрез тяхната последователност. Е, Затова подчертавам, че испанското правителство съумя, съумя да съчетае грижата, безпокойството, тревогата за развитието на нашето собствено селско стопанство и на нашите фермери с грижата, тревогата и безпокойството за това как се развиват в други части на света. Това значи да бъдеш европеец. Благодаря, господин председател. Много интересен дебат протече. Благодаря на всички. И сега давам думата с удоволствие отново на Елена Еспиноза, която ще даде отговор на различните въпроси и изказвания. Отново от това, че сте тук с нас, Елена. Много ви благодаря, господин председателю. Преди да започна с отговорите по повдигнатите въпроси, преди да започна, искам нещо да обясня – Господин Дантани твърдеше, че моята страна, Испания, в нашия случай, е раздирана от вътрешни противоречия, има вътрешни проблеми. Няма такова нещо. Няма вътрешни проблеми, нито сега, нито преди. В Испания има същите проблеми, които ги има в останалите държави членки. В Испания има криза. В Испания всъщност се усещат ефектите на една международна криза, която мъчи всички ни. Затова бяхме принудени да вземем мерки, които в крайна сметка са същите мерки, които се взимат в Италия, в Франция, в Гърция, в Франция, в Португалия, в Обединено кралство. И така мога да карам до края на света, да изброя всички държави. И така. Моля да вземете предвид това, което ви казах на първо място и сега на второ място преминавам към отговорите на въпросите, които ми поставихте. Наистина, всъщност, единственото, което обединява вашите изказвания е Меркосур. Тръгвам от последното изказване на господин Мартинес Мартинес. Първо пояснение. Меркосур не е в преговорен процес. Преговорите бяха прекъснати, прекратени през 2004 година. Преговорите ЕС, Меркосур и думата прекъсвам, прекратявам е много важна. Самото присъствие на тази дума прекъсване, прекратяване, значи, че няма нужда да се започва нов преговорен процес. Те просто биват подновени съществуващите преди това преговори. Ето за това няма нужда от никакво специално разрешение нито на комисията, нито на съвета, нито на е, Европейския парламент. Така че не дейте да смятате, че вие сте обект на някакво специално отношение. Не мина през парламента, не мина и през Министерския съвет, защото просто не е нужно. И след тази голяма скоба от 2004 до преди няколко седмици всъщност, тази скоба в крайна сметка се затвори. Какви са сега нашите задължения? Нашите задължения, нашето задължение е да договаряме умело, да преговаряме умело. Спогодбите могат да са взаимно изгодни, ако са справедливи справедливи на всички равнища. Нито една економическа област не трябва да бъде поощрявана за сметка на друга. Ако успеем да се договорим достатъчно добре, ще имаме на разположение един почти необятен пазар от потребители това всичко като, една допъл... като един допълнителен довод към това, което каза господин Мартинес Мартинес за солидарността. Аз самата, като министър, който освен това участва в Министерски съвет на министри по екологически въпроси, имам ясното съзнание за това, че носената екологична отговорност е споделена. През 2004 година, когато са се прекратили преговорите, ако тогава можехме да взимаме решенията съвместно, то тогава нямаше защо днес да сме толкова доволни от възможността за съвместно вземане на решенията, тази голяма новост на Лисабонския договор. Всичко, което приеме днес съвета, вие може да го отхвърлите и обратно. С други думи, крачката, която сме направили в сравнение с 2004 година до сега е огромна. Ако стигнем до подписване на такава една спогодба, ако нещата съзреят, то тогава наистина трябва да направим така, защото спогодбата да бъде, да благоприятства и едната и другата страна, да не бъде в ущърп на нито една от двете. Освен Меркосур, мнозина от вас повдигнаха в изказванията си въпроса за вноса. За вноса на продукти и изделия от трети държави. Тук винаги трябва нещата да се уточняват допълнително. Да се уточняват допълнително с пояснението, че еднаквите условия и реципрочността са изходни позиции. Това е характерно за всички търговски спогодби на Евросъюза. И изискваме реципрочност. И в резултат на тази реципрочност, нашата проследяемост тук в Европа е задължителна и за продуктите внасяни от трети държави. И това е въпрос, който не ни занимава от вчера. Това присъства във всички наши договори и това е всъщност причината, поради която работим за усъвършенстване на механизмите, по които работим в момента. Това, което вече е направено, няма как да го поправим. Но от днес нататък бихме могли да продаваме, казано в кавички, по-добре нашите собствени продукти и да внасяме чужди продукти, при абсолютно, спазвайки абсолютно всички местни изисквания. И тук имам предвид научните изследвания, например. Ето, тук е мястото да цитирам необходимостта от това, което преди малко нарекох проучване за економическо или за социално-економическо въздействие, което всъщност да ни помогне при въвеждането на такива реципрочни модели и механизми. Госпожа Дот и някои други господа и госпожи европарламентаристи спорят, споменаха въпроса за Марокко. Госпожа Еранс Гарсия бе една от тях. Нека малко да сме трезво мислещи, да не говориме първото, което ни хрумне. Едно председателство може на Евросъюза може да се опита да убеди съвета. Може да обе, се опита да убеди комисията. Но това си остава само опит. Защо вие, госпожо Еранс Гарсия, като евродепутат, не ратифицирахте този договор? Сочите ни с пръст, обявявате, обвинявате ли нас, Европейското ротационно-испанско председателство. Обвинявате ни, значи, че сме го изус... избутали назад в програмата, за да не ни се падне на нас на нашето председателство. Нещата не стоят съвсем така. Има си програма, има си график. Нещата минават и тук през, ако ще сме наши и ваши, вашия парламент. Има има някои кули, пясъчни кули, които просто като ги погледне човек падат веднага. Няма нужда дори да ги духваш, просто защото са толкова изградени от нищото por ejemplo, de la señora Herranz García. Госпожо Еранс Гарсия, нека да не демагогстваме. Нека да не демагогства госпожа Еранс Гарсия и нейната политическа партия, както демагогства в Испания. При това използвайки абсолютно същия речник, какъвто използва на политическата сцена вътре в Испания. Няма да й отговарям. Няма да и отговарям, защото често се казва, че най-голямото неуважение е просто мълчанието. Европейската или всъщност Народната партия изобщо, може би сега се държи така, защото не смяташе, че ще се умеем да включим селското стопанство в стратегията Европа 2020. Когато се появи този документ, нямаше никак нито дума. Сега казвате, че били три реда. Няма значение, три реда са повече от нито дума. В трите основни приоритета чрез които ще се постигнат целите на стратегията Европа 2020 със сигурност фигурира селското стопанство. И ето това е първият пробив. Това е първият пробив, който ще ни гарантира включването на селското стопанство. Аз обаче мога да ви отговоря с въпрос. От всички економически дейности, които познаваме тук в Европа, колко имат повече от три реда посветени в стратегията 2020 на тях, както например селското стопанство. Някои стратегически, някои новоразвойни, високотехнологични. Кажете ми, избройте ми кои от тях заемат същото място като селското стопанство в стратегията 2020. Знам със сигурност, че на Народната партия това не е по вкуса. Но винаги сме работили с консенсус на въпросите, които ми зададохте, свързани с някои държави членки, с е, еди, в един дух на завуалирано обвинение, в смисъл такъв, че държави като Дания, например, не са ни, не са ни подпомогнали, не са ни подкрепили. Утре обаче има предвиден в дневния ред на Министерския съвет на министрите на земеделието, свързан с екологията. При това в отдела А. За момента няма механизъм, правен такъв, да се включи в секция А на дневния ред един въпрос, който не се радва на единодушна подкрепа от всичките държави членки. Тези малко процедурни въпроси за секция А на дневния ред на Министерски съвет ги обяснявам за тези, които може би не са запознати с кухнята на нещата, за да си създадете реална представа за това как стоят нещата. Сега, когато ни питат – за първия или втория стълб и за съвместното финансиране, да или не. Пак искам да внеса тук малко светлина. Нека да не бъркаме председателството с комисията, да не бъркаме комисията и парламента. Всеки си има собствените отговорности. Вашите отговорности са едни, моите са други. Не е ваша отговорност да изработвате законодателни предложения. Това принадлежи на комисията. Какво направихме ние като председателство? Изготвяме. Изготвяме, подготвяме нещата така, щото комисията да може да напредва с съответните законодателни инициативи. И това всъщност фигурираше в изявлението на комисар Джонс. Той го такова изявление направи в областта на конкурентноспособността, на млекопроизводството, както и на равнопоставеността на мъжете и жените. И от използвайки като изходна точка нашите идеи, нашите инициативи, започва списването на крайният документ. И разбира се, не всичко не всичко се използва, но не всичко се изхвърля. Като, например, застраховката, за, застраховките и приходите. Това бе обявено на февруарския Министерски съвет на министри на селското стопанство и ще продължи да фигурира в нашите дебати за бъдещето на селското стопанство след 2013 година. Ще ви представим резултатите, когато му дойде момента, когато те бъдат разработени в вече по-цялостен вид и имат по-конкретен характер обобщавам. Това е, това е отговорност на Еврокомисията. Не я обвинявам в никакъв случай. Твърдя по-скоро обратното. Сътрудничеше във всеки един момент с Испанското председателство. И винаги, винаги се стремеше дори да изпълнява Преварва събитията и да работи почти паралелно с работата на министерските съвети. Така стоят нещата обаче и винаги са били така. Кажете ми, вие, вие, които имате повече опит дори от мен, кажете ми кога е било възможно да се приеме норма, законов документ, за по-малко от 5 или 6 години. Тук тръгнахме от нулата през 2003 година. Освен това, едва от 4 месеца работим чрез механизма на съвместно взимане на решения. Просто нещата не могат да се развиват по-бързо от колкото логиката го позволява. Ето за това работим в така наречения троен формат на председателства, за да има преход, за да има последователност, да няма разрив. Испанското председателство заложи основите, ускори работата на всички работни групи. Стигна Испанското председателство стигна до конкретни резултати, въпреки че госпожа Ранс Гарсия сега се подсмихва, един ден ще и се наложи да го признае. Сега е редът, сега е ред на комисията. Комисията, Еврокомисията трябва да заработи конкретно по тези инициативи. Има сега някои други теми, които бяха поставени Малко по-конкретно господин Николсън питаше за някои видове производство след 2012 година насетне. Аз съм сигурна, че ще продължат. Ще продължат да съществуват тези видове производство по причините, по които вече ви изложих. Не искам да изпреварвам събитията но все пак ще кажа, че съм водила разговори с комисар Дали. Всъщност това комисар Дали го е казвал и пред пресата, за това сега мога да го повторя, а именно, че области като благоденствие, екологично законодателство, че по тези въпроси смята да си даде време за размисъл и анализ на това как стоят тези въпроси в конкретните държави членки, за да може която и да било инициатива, която се подеме от днес на седне, да се знае точно как стоят нещата във всяка държава членка. Дали всички изпълняват изискванията, или има различия. Ето това имах аз предвид, когато ви говорих за необходимост от е, анализ на економическо или социално-економическо въздействие на мерките. Така ще работим всъщност и по-предпазливо и това няма да се отрази с нашата конкурентоспособност, няма да и се отрази зле. Господин Жозе Бове питаше за генетично модифицираните организми много бих искала вие всички да изслушате или да си преговорите ни изказвания на председателя Барросо през, направени през септември 2009 година, където, ако не бъркам, той се ангажираше с инициатива за регулиране на тези ГМО-та. Комисар Дали просто изпълнява това оповестено намерение на председателя на комисията Барозо и направено тук пред вас. Така че всъщност няма значение какво е моето мнение като министър на земеделието за тази бъдеща европейска директива. Тя все още не е изработена, все още не е представена, но няма да се е, забави. Ще има възможност да я обсъдите. Мисля, че по време на Белгийското председателство. Смятам, че с това всъщност приключвам моите отговори. Смятам, че успях, макар и бегло да отговоря на всичко, зачекнато от вас. Разбира се, че разбирам всичките ви безпокойства и тревоги. Разбирам ги и ги споделям. И съм особено щастлива от това, че работихме заедно и не бива да изоставяме този си начин на работа. Испания бе първата държава председател. Сега идват обаче председателствата на други държави членки и аз ще предам на Министерския съвет това, което тук ми изразихте днес, за да може, за да, може да продължим да работим. Нашите предизвикателства, особено когато става дума за финансовото им измерение, са огромни. Успяхме да кажем, че ОСП е важна за нас. Знаем вече, че я искаме. Сега трябва да се уточним каква точно искаме да бъде тази ОСП. Млекопроизводството повдигнахте въпроса за изводите на групата на високо равнище по млекопроизводството. Отразяват положението на нещата в много от държавите членки. Но и тези изводи не трябва да останат само на хартия, трябва да бъдат превъплатени в европейска директива. Комисарят в сътрудничество с други комисари работи вече по този въпрос, защото млекопроизводството не е само в правомощията на Комисията по селско стопанство. Разбира се, тази работа е сложна и със сигурност винаги ще бъде несъвършена но поне можем, можем да се опитаме да се доближим максимално до съвършенството. Вече сме постигнали до голяма степен това, едно, това съвършенство в производство на хранителни продукти в Европа. Благодаря, Лена. Благодаря на всички колеги. Много се радвам, че днес обяд успяхме да изразим на различни становища. Благодаря за точните отговори на госпожа министра. Пет минути пауза. Не, всъщност. Да, комисията всъщност приключи своето застане. След пет минути започва застанието на координаторите. Благодаря. Прего, киде Искате думата или какво? I have booked a question under any other business.